Good afternoon, everybody. If everyone could... Добро утро на... добър ден на всички, извинете. Моля да заемете местата си. Бих искала да ви поздравя с добре дошли на това изслушване във връзка с стратегията и целите за 2020 година. Това, че аз съм пред вас тук и откривам публичното изслушване, не е нещо обичайно, но нашият председател, господин Лавия, не е в състояние поради други ангажименти да присъства и затова ме помоли да ви поздрави от негово име и да го заместя. И така, добре дошли Особено сърдечно поздравявам и е, тези от вас, които не са сред редовните посетители на Европейския парламент. Госпожа Дарлин, е, от нашата е, комисия е поканила група млади хора от Германия. Те са на посещение в Европейския парламент. Много сърдечно ги поздравявам и се радвам, че те ще присъстват на нашето публично изслушване днес. Ще чуем, както обикновено при публичните изслушвания в Европейския парламент, няколко експертни мнения, а след това ще има възможност и за задаване на въпроси и изказвания. Два са панелите. Първият панел е посветен на въпроси свързани с здравето и с околната среда във връзка с качеството на въздуха и контрола на качеството на въздуха. Госпожа Мария Еро е първият ни оратор. Тя представлява Европейския център за околна среда и здраве в Пон. Това е организация към Световната здравна организация. Мария има думата. Благодаря. Въпросите, които ще разглеждаме, са от глобален характер. Те са е, интересни е, за всички страни в света. Е, ще опитаме да се съсредоточим върху ситуацията в Европейския съюз. Е, ще ви е, представя е, нашите виждания във връзка с. Е, е, ползите за европейските граждани при намаляване на емисиите. Замърсяването на въздуха е една от е, основните причини за е, заболявания в Европейския съюз и за преждевременна смърт. Има е, хиляди е, хора, които е, умират е, преждевременно именно поради тази причина. Звучи ужасяващо. Много хора се разболяват в резултат на замърсяването на въздуха и на немалко от тях и почиват в резултат на респираторни заболявания, на ракови заболявания. Как замърсяването може да доведе до толкова тежки последствия? Ние е, е, е, разбираме, когато става дума за респираторни заболявания и за смъртността в резултат на такива заболявания, че е засегнат белия дроб. Да, вредните вещества навлизат дълбоко в организма, засягат белия дроб отразяват се и на репродуктивната система, не само на дихателните пътища и много често засягат и децата. Така че последствията са ужасяващи за целият организъм най-пряко е въздействието върху респираторната система, но те действат и върху сърдечно-съдовата система, както казах, репродуктивната система и така нататък. Много хора страдат в резултат на замърсяването на въздуха и резултатът често е летален. Така че е необходима а, много добра а, и регистрационна система, обхващане на данните, проследяване на заболяванията а, и причините, които водят а, до тях. Когато а, погледнете надолу към а, пирамидата, ще видите а, колко. а, голям е броят на хората, които е, страдат от дисфункция на белия дроб, на е, сърдечната е, съдовата система, на респираторните заболявания са на второ място и нагоре към върха на пирамидата вече броят на заболелите и починалите намалява. Тук виждате нивата на замърсяване на въздуха, които се отразяват на здравето, както и различните вредни субстанции или прахови частици с проценти. Много дълбоко, както ви казах, в белия дроб навлизат тези замърсявания и е, само около 10% от е, населението всъщност е, са, са, така да се каже, под критичната граница на експозиция. Огромната част от населението всъщност е изложено на много по-високи равнища от допустимите е, на е, експозиция на вредни субстанции. В Китай е, има изключително високи стойности. И тук виждате също съществена информация относно ситуацията в Европейския съюз. Така, тъмно зелените точици очертават онези райони, е, които отговарят е, е, на изискванията за чистота на въздуха, определени от СЗО. Всъщност, <clears throat> всяко и най-малко намаляване на замърсяването на въздуха би могло да доведе до немаловажно подобряване на ситуацията. И така, как изглеждат нещата от гледна точка на Европейския съюз и какви са перспективите за подобряване на ситуацията? Изпълнението на пакета за чист въздух на Европейския съюз до 2030 година предвижда да се предотвратят случаите на преждевременна смърт в резултат на а, замърсяването на въздуха, така че а, не, да се намалят и а, вредните последствия върху продължителността на живота. Естествено всичко това а, струва пари а, и а, ползите а, ще бъдат а, в порядъка на много милиарда 40 до 140 милиарда външни е, е, разходи, 3 билиона, 3 милиарда в преки ползи, по-висока производителност, по-малко разходи за здравно-осигурителната система. Дали това е достатъчно? Както споменах вече, е, всяко намаляване на замърсяването на вредните емисии води до подобряване на ситуацията от гледна точка на е, здравето. Въпросът е, е какъв е ефекта от мерките, които се изпълняват на европейско равнище. С около 4 месеца се увеличава продължителността на а, живота и а, същевременно а, е хубаво а, това, че се подобрява качеството на живота. Защото животът на хората, качеството на живота зависи от околната среда ще имаме много повече ползи, е, е, отколкото на пръв поглед е, виждаме. Какви са факторите, които ще помогнат за подобряване на здравето? Не само намаляването на вредните емисии, което води до подобряване на качеството на живот, намаляване на заболяванията, респираторни, белодробни, сърдечно-съдови. Ние ще можем да живеем по-дълго и по-качествено. Трябва да бъдат намалени емисиите, трябва да бъде намалена експозицията на вредно въздействие Различни са източниците е, е, на е, вредни емисии и постигнатото до този момент трябва да се разглежда критично. Необходими са много повече мерки. И струва ми се, че това е нещо, което трябва да се направи, тъй като целта си струва. Тя е свързана с нашия живот. Благодаря ви. Сега преминаваме нататък с преглед на качеството на въздуха в Европа и перспективите пред околната среда. Ще дам думата на Кристер Агрен, който е директор на секретарията за замърсяване на въздуха и а, за измененията на климата. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви. Моята организация е също така член на Европейското бюро, което гласува 40-та годишнина от създаването си тази седмица в Брюксел. Аз бих искал да поговоря за постигането на целите за 2020 година и да повторя някои от нещата, които вече бяха споменати. Имаме дългосрочни цели, които включват да няма значителна заплаха за здравето на хората. Тази цел беше част и от шестата програма, както и от седмата програма в областта на околната среда. Това означава, че можем да се обърнем назад и да видим какво ни е казала научната среда. Научната среда, Световната търговска извинете, Световната здравна организация, различните конвенции във връзка с прозрачността и замърсяването на въздуха, конвенции, които въвеждат равнища в замърсяването. Това са концентрационни нива на частици във въздуха, които трябва да снижим. Постигнахме ли целта си? Не, но сме на прав път, защото може би напредваме прекалено бавно. Тук виждате различните видове замърсители на въздуха от 90-та година до сега. Това е графика на Европейската агенция за околна среда. Нараснаха значително тези частици през последните години защото в миналото в Европейския съюз те не са били толкова високи. Виждате намаляването на различните частици NH3, TSPS, NMVOC, които също намаляха от 89-та година на сам. Съвсем кратък преглед бих искал да направя. Здравеопазването е част от политиката в областта на околната среда, но можем да прескочим този слайд и да отидем директно на асидификацията. Има различни замърсители, които увеличават киселинността. По-настоящем тази асидификация засяга над 120 000 квадратни километра в Европейския съюз, което е почти 10% от общата а, територия на екосистемите. Не трябва да забравяме, че има а, и в миналото е имало асидификация през последните 30-40 години и тази асидификация се запазва. Отнема десетилетия на екосистемите да се възстановят. Преминаваме към еутрофикацията, която е вкарването на прекалено много много нитрати в почвата. Виждате, че прекалено много торове се използват, което води до еутрофикация. Нивото на озона. То възпрепятства развитието на горите и на растителността. Той се ограничава върху земеделските култури, реколтите, и много от тези замърсители се отразяват отрицателно и на културното ни наследство, нещо, което не упоменаваме често, защото не можем да го измерим толкова добре. Необходимо е да се намалят емисиите. Виждате тук на тази графика как сме надвишили някои от максималните прагове. Тук е включена цяла Европа, не само 28-те държави членки, тук са отразени и другите държави в Европа. Около 90-те години имаме пик на замърсяването след което следва намаляване на асидификацията. Виждате как и линията пада. Виждате подобрения по отношение на различните замърсители на въздуха. Минава се под критичния максимум. Ако снижим нивата на тези замърсители, замърсители, природата ще ни отвърне. Здравето също ще се върне. Виждате тук настоящата ситуация, еутрофикацията и асидификацията. Прекалено много киселина и отлагане на азот има. Целите за 2300 година, съгласно комисията, са към най-низкия прак – защото се предвижда до 2030 година, извинете, да се прави това, което и по-настоящем се прави, т.е. да се прилага сега действащото законодателство. Но то със сигурност няма да ни помогне да постигнем дългосрочните цели. В областта на здравеопазването имаме същия сценарий. Правят се прогнози а, за 2300 година. Виждате какви са те на графиката в дясно. най-високите емисии са в районите с по-тъмен цвят. Това е един по-сложен слайд, който ви показва това, което видяхме и преди малко. Виждате, че над 90% от градското население в Европейския съюз се излага на високи нива на фини прахови частици, което е доста увреждащо. Не бихме ли могли а, да решим индивидуално нещата, всеки град да действа сам? Бихме могли до известна степен, ако всеки предприеме някакви действия, но това не е достатъчно. А, наскоро от комисията излезе доклад, в който се виждаше, че значението на различните източници върху концентрацията на финните прахови частици в градските региони, във всяка държава членка, се отразява по различен начин. Нидерландия, взел съм примера с Нидерландия, виждате нивото на концентрация на фини прахови частици. Това е средната стойност за градските региони в Нидерландия. Това са частици, които идват извън Нидерландия. Те са внесени отвън. Тоест повече от половината финипрахови частици идват отвън Нидерландия. Така че Нидерландия сама не може да реши проблема си. Трябва да има координирани международни действия. В много градове в Европа има висока концентрация на фини прахови частици от източници, които са разположени извън съответните градове. Затова трябва да се предприемат международни мерки, за да постигнем целите. Тук виждате една схематична графика на нашето предложение за 2030 година. Това, първата линия е тази, която предполагаме, че ще постигнем, ако прилагаме сегашното законодателство. Комисията предлага а, да се снижат някои а, от стойностите но това няма да ни позволи да използваме всички технически възможности и няма да ни позволи да постигнем целите в дългосрочен план. Много ми се иска да изляза и да е, развея знамето на победата, но не мога да го направя, защото тези цели бяха заложени преди да се изкове политиката в областта на климата. През октомври Европейския съюз е, заложи цел от 40% за намаляване на емисиите. Възприеха се и цели в областта на възобновяемите енергии. Правейки това, и ако то се превърне в реалност, това означава, че автоматично ще намаляят серните емисии, както и емисиите на прахови частици. Това означава, че базовата линия ще слезе надолу. Базовата линия, която виждате тук. което означава и, че MTFR също ще спадне. може да се възприемат допълнителни технически мерки и те ще ни позволят нивото на тези частици да спадне още повече. Може да се постигне предложението на Европейската комисия на много по-ниска цена от тази, която щяхме да платим, ако продължавахме по предишния метод което означава, че в този случай ще ни излезе по-ефтино по-голямата амбиция на комисията. Виждате тук един кратък преглед на различните емисии и прогнозните цени. 3,3 милиарда годишно, а ползите се изчисляват на 10-15 пъти повече. Това може би ви звучи като голяма сума. Да, тя е голяма, но ако разбиете тези 3 милиарда а, годишно а, на цялата територия на Европейския съюз, това означава 3 евро на човек на година. Така че не е кой знае колко скъпа цената, която трябва да се плати. Ползите, които ще постигнем обаче, са много по-големи. Тук виждате резултатите от предложението на Европейската комисия в областта на околната среда. Ако следваме това предложение, през 2030 година ще имаме 246 000 преждевремени смъртни случая, които се дължат на фини прахови частици половината от европейската екосистема ще продължава да бъде прекомерно изложена на азота и все още ще има а, увреждания на здравето на хората, което ще ни струва скъпо. Аз не смятам, че това е приемливо ниво на амбиция. Ако отидем още по-надалеч, можем да видим а, предложението на комисията за различните замърсители. Това е последния слайд с заключенията ми. Мисля, че основното заключение е, че увреждането на околната среда и на човешкото здраве – са много големи, ще бъдат още по-големи през 2300 година. И това ще се случи дори да действа сега действащото законодателство и дори да приемем новото предложение на комисията. Според мен новата политика трябва да а, преследва много по-дългосрочни цели, а не целите от преди 20 години. За да може да постигнем тези цели, не се нуждаем само от директива, която да налага таван на тези частици. Трябва да имаме и секторно законодателство, за да може емисиите да паднат в най-важните сектори, не само в областта на селското стопанство. Има още един сектор, който не влиза в обхвата на тази директива, а това е международния транспорт. Много емисии се дължат на него Твърдите горива също са основен източник. И не на последно място, техническите мерки няма да ни стигнат. Трябва да погледнем политиките като цяло. Политиката в областта на климата е много важна с оглед на замърсяването. Разбира се, тази политика сама по себе си е важна, но трябва да включим и това измерение. Не трябва да взимаме предвид само селското стопанство, трябва да вземем предвид и транспорта, за да може на време да а, снижим нивото на емисиите. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Mr. Um, so, uh, thank you very much. Много ви благодаря, господин Агрен. И така сега членовете на комисията имат възможност да задават въпроси. Госпожа Майснер ще започне. Питам се дали някой разполага с данни за замърсяването на въздуха в резултат на корабоплаването. Аз съм от северните райони на Европа. Предвидени са определени е, намаления на емисиите, включително и за корабите, е, както за е, емисии на е, е НО, така и на ЦО. Е, Става дума не само за товарни кораби, а също и за пътнически е, кораби, които извършват круизи, е, търговски кораби. Всичко това естествено е много важно за развитието на корабоплаването. В момента не мога да ви кажа е, какви са стойностите на тон Две трети си спомням, че е, за последните години бе увеличението на е, вредните емисии е, от корабоплаването. 90... 19% намаление за следващата година. До 2020 година се очакват още 5% увеличение, като имате предвид, че това ще обхване е, изобщо е, е, в Европа и в Средиземноморието и в е, Тихоатлантическия е, басейн ще има е, допълнителни изисквания и към е, е, новите е, кораби, които се строят в корабостроителниците. Естествено, това ще се отрази на тяхната работа. Но при всички положения е, изискванията няма да се отнасят единствено до е, Северно море и Балтийско море, т.е. до е, северните части на Европа, но и до Южна Европа. There we go. Um, thank you very much. Um, I, my apologies for coming in late. I was, I was detained. Um... Благодаря ви. Членове на моето правителство а, са опасени, имат някои опасения във връзка с мониторинга и с високата цена, която ще трябва да платят държавите а, за този мониторинг. Да, вие вече сте направили много в това отношение, защото е, разполагате с цифри за цяла Европа. Може ли да кажете колко често се прави този мониторинг, как се провежда той, ще се промени ли нещо в това отношение? Защото ако може да се прави такъв мониторинг сега, няма ли да е много трудно за държавите членки да го прилагат в последствие. We already have a NEC directive. Вече имаме НЕК директива с тавани за държавите членки. Тя бе одобрена през 2001 и е в действие от 2010 година. Въвежда се система на мониторинг върху емисиите. Това вече съществува. Имаме и протокол в рамките на Конвенцията за, замърсяване на, за трансграничното замърсяване. Тук се включва не само Европа, но и Северна Америка. Тази конвенция влезе в сила 1999 година, беше преразгледана през 2012 година и сега а, има правно вързващи цели до 2020 година. Европейския съюз е член на тази конвенция. Тя все още не е ратифицирана но предполагам, че по-голямата част от държавите членки в най-скоро време ще, ще я приемат. Е, какъв нов тип мониторинг очаквате всъщност? Европейската комисия в предложението си просто казва, че трябва да има по-съвършени национални програми, които да гарантират намаляването на емисиите. Тоест, в последствие ще трябва да може просто да се проверява дали са изпълнени съответните задължения, но това не е точно мониторинг. Имаме мониторинг в рамките на директивата за качеството на а, въздуха. Тя бе одобрена от 2008 година и мисля, че вече е в действие. Може би от това предложение смятате, че се стига до някакъв нов мониторинг. Председателката тук в залата имаме представители на комисията. Ако желаят да ни осветлят по въпроса, ще се радваме. Това просто е покана към вас, не е задължение, <laughs> може да откажете. Но ако може да хвърлите някаква светлина, ще ни е от полза. Благодаря, госпожо Гирлинг. Да, напълно беше прав вашия колега. В новото предложение не се вменява ново задължение за мониторинг – Задълженията, които съществуват по смисъла на сегашната директива, продължават да действат. И се прилага протокол. Благодаря. Кив. Um, Благодаря. Ще се обърна към а, предишния оратор. Нещата са свързани най-вече с данните на СЗО, които видяхме и те са действително много тревожни за Европа. Бихте ли е, могли е, така да помислите на глас, както се казва, на къде трябва да се предвижим за да, и какво трябва да предприемем, за да подобрим положението в това отношение? Положително има много причини за тези ужасяващи последствия върху здравето на хората, но как бихме могли да се справим по-добре с този проблем? Да, вие сте прав. От една страна има препоръки на ССО. 2,5 това е размера на е, праховите частици е, е, съгласно стандартите и препоръките. И 25 кг от, една, от другата страна. Тоест имаме огромно разминаване между реалната експозиция и препоръката. Въпросът е как е, тези прахови частици, които попадат в организма, действат и какво причиняват. И това са респираторните, белодробните, сърдечно-съдовите заболявания. Те са е, на лице тези тежки последствия не само в Европа, те са на лице и в е, САЩ, и в други части на Европа. И е, въпросът е как бихме могли да подобрим положението в това е, отношение. Естествено, трябва да имаме предвид естествено не само намаляването на реалните емисии в от вредни вещества във въздуха, но също и техническите мерки, които могат да се предприемат, разходите, които трябва да се инвестират, е, е, промените в е, законодателството. За съжаление, препоръките на СЗО нямат задължителна сила, така че това е друг момент. И също времено е, има и едни съвсем малки е, е, прахови частици, много финни частици, които проникват също много лесно в организма и резултатът от наблюдението, от изследванията, които до този момент са направени, а те не са много продължителни тези изследвания показват, че би трябвало да мислим най-вече за, така да се каже, основната част от праховите частици 2,5. Те като че ли са най-вредни и това показват нашите изследвания и анализи за момента. Но не бива да пренебрегваме естествено и съвсем финните частици. Да, ако не се лъжа, вие е, се обърнахте и към мен с вашия въпрос. Много са мерките, които бихме могли да предприемем. Естествено, на първо място намаляването на вредните е, газове, на вредните емисии от е, двигателите, от е, транспортните средства. Струва ми се, че това е основната грижа и основната мярка, която би трябвало да предприемам. Господин Гербранди, да, е, благодаря. Е, Тук що прегледах вашите е, слайдове на таблета. Те са много интересни. В публичния дебат се говори много често за косвените и за преките разходи от е, вредните емисии. Но това, което е, е изключително важно е, и което вие казахте е вредния ефект върху качеството на живота. Проблемите са огромни не само това, което виждаме под формата на заболяване и е, преждевременна смърт, е, но е, най-вече влушаването на качеството на живота, което се отразява на всеки един от нас. Може би ще ни кажете нещо допълнително по този въпрос. Да, благодаря ви за този въпрос. Вие сте абсолютно прав. Има повече информация за случаите на преждевременна смърт, тази ранна смъртност или преждевременна смъртност в определени региони, които са изложени на много силно концентрирано въздействие на вредните емисии. Там наблюдаваме много заболявания на белодробната система, астма и други респираторни заболявания и сред децата. Естествено, е, нещата трябва да се комбинират. Не е само астмата, е, е, нали, която остава едно хронично заболяване за цял живот и което се отразява на живота на хората. Много трудно, за съжаление, е да дадем някакви количествени параметри на тези вредни последствия. Какви са белодробните дисфункции сред децата в резултат на въздействието на вредните емисии? Все още не можем да ги измерим и да ги определим с точни цифри, но при всички положения провеждаме един много засилен мониторинг. И моят е, колега вече говори за това. Е, много се е, наценяват разходите и много се подценяват ползите, бих казала, в резултат на е, е, наблюдението, което извършваме и, и е, е анализите и данните, които предоставяме на обществеността. В даден момент от е, дискусията упоменахте, че има един нерегулиран до сега сектор морския транспорт. Тоест емисиите от е, корабите не подлежат на регулиране. Но аз знам и още един сектор, който също допринася много за емисиите и който а, е, се отразява на измененията на климата и води до замърсяване и това е авиационния сектор. Правим ли достатъчно в областта на въздухоплаването? А, това е въпрос, който се появява доста често. Господин Агрен, доколкото съм а, чел статистиките, а, самолетите не са а, е, голям виновник в това отношение. Повечето от емисиите от самолетите и а, е, замърсяването от тяхното гориво всъщност се а, е, случват много високо в атмосферата и те не допринасят толкова за тези проблеми. Ако направите оценка на въздействието на, даден, на дадено голямо летище, което иска да се увеличи още повече, ще видите, че всъщност замърсяването не идва от самолетите, от колите, които идват и си отиват до летището. Самолетите не са големия виновник. Тук на земята е основният проблем. Госпожа Вайснер, благодаря два кратки въпроса. Упоменахте, че а, градовете са най-големите жертви на замърсяването и това е логично. А, има ли обаче отличници в това отношение? Има ли добри примери за градове, които а, свеждат до минимум замърсяването? На следващо място, Нидерландия, доколкото разбрах от примера ви, има най-замърсения въздух, така ли? А, защо? Любопитно ми е. Любопитно ми е от името на нидерландските ми колеги. Отговор. Е, тук винаги има известна спекулация. Там има висока а, концентрация на веществата. От а, източна Германия, от Северна Германия, от корабоплаването в морето. Както казах, замърсяването идва отвън, в случая с Нидерландия. Има и много интензивно селско стопанство, което се комбинира с азотния оксид. И всичко това се измерва под формата на фини прахови частици 2,5. И това е достатъчно да се стигне до много висока концентрация на прахови частици в Нидерландия. Основният отговор е голяма гъстота на замърсителните вещества във въздуха. Относно качеството на въздуха в различните градове, сега има един наръчник за замърсяване на градовете – в него са ам, подредени по степен на замърсяване различните градове и там може да се види а, кои, са, кои градове се представят най-добре и какви са добрите практики, които използват. Госпожа Еру, да допълня. Е, има отвън един доклад на нашата агенция. Там не може да видите различните градове, но може да откриете е, географското вариране на замърсяването и може да си направите извод за тенденциите в това отношение. Will... Господин Плече, е, бих е, желал да говоря полски, ако ми разрешите. Имам два въпроса. Първият ми въпрос не към представителката на СЗО. Знаем, че броя на преживеем смъртни случаи е над 300 хиляди годишно. А представителката на СЗО посочи, че това се дължи основно на белодробните заболявания – Разбира се, основната причина са финните прахови частици. Как стои въпроса с раковите заболяване? Това е истинска епидемия. Има ли доклади, в които се установява връзката с емисиите, вредните емисии? Има кампании, а, срещу тютюнопушенето. А, как стои въпроса с бензопирена, а, произ... от, произ... а, изхвърлен от а, промишлеността? Освен това, споменахте, а, че много сериозно замърсява околната а, среда замеделието. Това може би изглежда доста странно, защото замеделието е така доста екологосъобразно занимание, така поне изглежда. Но знаем каква вреда могат да нанесат изкуствените торове. Има ли и други елементи, е, които е, представляват замърсители. По отношение на водите знаем ролята на еутрофикацията, но какво друго има? Uh, eutrophication is something I'm used to dealing with in terms of water pollution, and I think it would be interesting if you could technically explain to us how. Би било много добре, ако можете да обясните как точно технически нещата а, е, а, е, на практика се отразяват. А, е, имам предвид естествено а, замърсяването на въздуха. Да, вие говорите за белодробния а, рак. Е, е, всъщност ние говорим е, по-общо за сърдечно-съдови респираторни заболявания. Когато говорим за сърдечно-съдови заболявания, имаме предвид сърдечни атаки, инсулти, инфаркти, замърсяването на въз въздуха е един от факторите, е, които действат, макар и по-бавно е, и е, причиняват сърдечно-съдови заболявания. Белодробният рак или респираторните заболявания могат да се свържат по-пряко с емисиите, но при около 16% се свързват с вредните емисии. Докато процентът при сърдечно-съдовите заболявания, макар че там се смята, че е косвено влиянието е много по-голям. При всички положения трябва да се разглеждат комбинираните фактори, които действат съвместно и водят до вредни последствия за здравето. Около 90% от е, е, емисиите на е, амоняк са най-вече от горивните инсталации и те да принасят също, ако не се лъжа, за тези заболявания. Около един, е, не мога да ви кажа точния процент, но и е, метанът е, е също един от факторите. 1,5% струва ми се като е, дял от всички тези причини и вещества, които водят до е, заболявания сърдечно-съдови и респираторни, но а, е, вие говорите конкретно за рака, да. А, как азотът а, е, се отразява на екосистемата? променя се е, съставът на почвата, е, структурата на почвата, е, съдържанието на определени вещества. А от почвата на практика се захранват и растения. Това се отразява и на, на флората, но не само на флората, и на фауната, на водите. Така че някои от растенията пряко извличат от почвата именно тези вредни вещества. Това се отразява на растежа им, както и на концентрацията на токсични вещества, а оттам вече Токсичните вещества а, е, преминават и в животни, и а, е, а, е, чрез продоволствената бериби и в хората. На... Всичко това трябва да се отчита, естествено. Така че а, е, има различни видове последствия и въздействия на азота, например, и пътища, по които азотът преминава в организма. Последен въпрос за тази дискусия, господин Тейлор. Благодаря ви. В градска среда. Искам да задам въпроса за градската среда. До каква степен може да ни помогне забраната на дизеловото гориво? защото а, заедно с азотния оксид това е другата причина за преждевременна смърт и а, ракови заболявания. I can start by saying that the... Отговор на госпожа Еру. Мога да ви кажа, че Международната агенция за ракови заболявания, която е специализирана агенция на ООН, е категоризирала дизеловото горило като канцерогенен. Знаем, че а, молекулата на дизела може да предизвика раково заболяване. Оттам и замърсяването в градовете, така че определено трябва да отчетем и този тип замърсяване. Благодаря ви. Бих искала да благодаря и на двамата участници в първия ни панел за тяхното участие. Преминаваме нататък. Бих искала да поканя тук следващите ни оратори. Моля, заповядайте тук отпред при мен на вас. Благодаря още веднъж. thank you. So for the second session... Благодаря ви. Преминаваме към втората част. Секторни е, въпроси, регионални въпроси и тези свързани с съответствието. Тук сред нас е господин Клаус Ланд който е от Европейската асоциация на автомобилостроителите, координатор във връзка с емисиите. Заповядайте. Yeah, thank you very much, Ms. to give... Благодаря ви, госпожо Галинг. Ще се опитам да обясна какво е положението в, от гледна точка на автомобилната е, промишленост е, и е, как ние бихме могли да помогнем за подобряване на качеството на въздуха. Благодаря ви за поканата. Нека да се спрем на първия слайд. Вие виждате Какви са стандартите и нормите за емисиите от една страна на азотните окиси, нали, лявата страна са леките автомобили, от другата страна са тежкотоварните автомобили за съответния период от 1991-2014 88-2013. И а, как а, емисиите са разпределени? Както чухме от презентациите при първия панел, не става дума единствено за емисии от транспорта по пътищата е, трябва да се има предвид. Е, е, обаче емисиите от реалното кормуване, това всъщност ще бъде, така да се каже, централния момент в моята презентация. Как бихме могли да прехвърлим а, тези е, преносими системи за измерване на емисиите, с които разполагаме, и е, върху автомобила, включително и леките автомобили. Е, някои от вас може би осъзнават, е, че е, комисията е приела е, една програма за чист въздух е, и че това изисква съответно намаляване на емисиите, както от лекотоварните, така и от тежкотоварните дизелови е, мотори. Това означава, че трябва да се въведе всъщност нова процедура за изпитване. Това е в е, съвсем кратка форма и е, заключението, което можем да изведем от е, програмата на комисията и съобщението КАРС 2020. Вие виждате тук, че стандартите, нормите са 0,5 на килограм за азотните окси, оксиди, а от другата страна виждате вече стойностите при реалните условия на кормуване РДЕ може да се каже, че е, е, сме направили една съществена стъпка е, напред. Е, намаляването не е незначително в никакъв случай. Е, важно е във всеки случай при нормални условия на кормуване да се постига именно намаляване на азотните е, е, окиси е, във въздуха. Ние се е, поддържаме един много добър диалог с всички заинтересовани страни, за да можем колкото е възможно по-бързо да адаптираме нашето автомобилостроение и нашите автомобили към новите регламенти и изисквания. Какво е важно за бъдещото законодателство в това отношение на европейско равнище? Първата идея е, е всъщност да се е, приеме е, е, системата, е, преносимата система за измерване на емисиите е, в това е системата ПЕМС е, в самите автомобили но вие няма да сте в състояние да инсталирате подобна система във всички автомобили. Така че в бъдещите регламенти би трябвало да се промени нещо, а именно да се предвидят съответните изисквания и стимули към автомобилната промишленост, предприятията в бъдеще, строейки новите автомобили от една определена дата нататък, да включват именно едни такива преносими измервателни системи в конструкцията на автомобила. И а, вие ще трябва да а, предвидите, естествено, и съответните а, параметри е, на е, конструкцията и на самата преносима система, е, така че да пригодите съответните е, параметри на автомобила към новите изисквания, като се съобразявате и с е, рамковите условия и с CF е, фактора, който е един коефициент на преобразуване. Кои са основните е, е, елементи в е, РДЕ в бъдеще? Това са рамковите условия. Трябва да се така, предвидят съвсем стриктни и същевременно общи определения за това какво представлява нормално условие за кормуване. РДЕ и които да се приемат и от другите държави, като Южна Корея и така нататък, така че те също да използват същите стандарти. И също времено преминавам към втория елемент въвеждането на определени сценарии. Как точно смятате да подпомагате определени е, мерки за намаляване на вредните емисии. Е, да, би трябвало да се приеме е, регламент в това отношение и за лекотоварните, и за тежкотоварните автомобили и да се предвидят и съответните преходни периоди и стимули. Как ще се отчете този коефициент на преобразуване. Е, това е следващата стъпка, за да е, има е, определени изисквания съгласно този коефициент към тежкотоварните автомобили и не само към леките автомобили. И накрая вече ПЕМС. И така, какво означава в крайна сметка е, нормално кормуване? Имате автомобил, вие е, преминавате от, е, да кажем, по-високо място към по-низко, спускате се от е, по хълма. Какви са вече последствията върху температурата, върху е, емисиите е, и е, на базата на всички тези фактори трябва да определите и въздействието върху емисиите. И така, на базата на определени формули и изчисления може да се определи именно какво означава условия при нормално кормуване. Два са секторите в това отношение. Омерения, който може би покрива до 90% от нормалното кормуване и разширения сектор, при който ще има допълнителен контрол, именно чрез коефициента на преобразуване CF. Но това, е, което би трябвало да направим в рамките на процедурата за изпитване, е, е, е предназначено не само за нас, а също и за трети страни. И сега ще трябва да преминем и към бъдещето. Как ще осъществим всичко това? Какво означава на практика това за автомобилостроенето, как можем и към леките автомобили да приложим същите стриктни, строги стандарти и норми, както към тежкотоварните автомобили. Ще трябва да се промени конструкцията, ще трябва да се промени естествено първо регламента, ще имате вече така, селекция на най-подходящата технология за изграждане на автомобилите. Не защото вие е, непременно желаете да преобразувате нещата в производството си, но защото просто е, бъдещото законодателство ще ви принуди да го направите. Е, ще трябва да промените и хардвера, а и софтуера. И всичко това е, трябва да бъде съвсем точно е, регламентирано в бъдещите правни актове за да е, им се почувства един е, истински ефект от новото законодателство, е, ще са необходими, както казах, съществени изменения в софтуера и в хардуера, но те трябва да са реалистични, за да могат да бъдат реализирани. И така, едва ли ще мога да спазя е, времето, но ще се опитам. Преминавам към следващия слайд, който обяснява какъв е жизненият цикъл. Нали, това е модела, който виждате на екрана. Развитието по отношение на стандарта ES6 е е, започна през 2008-2009 да действа на пазара. Е, междувременно вече е, автомобилите, които са строени по този модел, са в движение и на пазара 2015 2016 развитието продължава вие във всеки случай ще трябва да промените нещата е, допълнително. Има редица междинни стъпки и е, накрая ще стигнете до е, края на жизнения цикъл, в който е, моделът вече ще бъде, е, така да се каже, изчерпан и ще трябва да предприемете е, съответните стъпки, за да проектирате новата, е, новия модел автомобили. Това ще бъде около 2019 година. Индустрията е в състояние да започне разработването още през 2000 и, е, 2015, за да бъде готова 2020 най-късно, но през 2017 могат да се предприемат именно някои промени в действащия към момента и намиращия се на пазара модел, за да се пригоди той към някои от новите изисквания на законодателството. И така става дума за един двустепенен подход. Ние имам предвид автомобилстроенето, сме готови да подкрепим една нова регулация. За, в това отношение няма никакви съмнения и колебания. Но, както ви казах, в момента ние работим с модела, който вече е на пазара. 2017 е междинният етап, за който говорихме. И а, след това вече а, а, има още един междинен етап с а, свързан с фактора на преобразу... коефициент на преобразуване CF и накрая се приключва 2020-2021. Така че в случая дори жизненият цикъл е малко по-дълъг, отколкото е описан тук. Може би с една-две години по-дълъг, но през 2017 ние ще трябва да започнем разработките, за да постигнем това през, до края на 2017. По отношение на бъдещото законодателство, вие виждате сценарий, който е, така да се каже, лош. Той е свързан с забавянето Предвидено е приключване през 2016, но тук има известно забавене, така че 2021 година, виждате, е критичния период. Но в крайна сметка няма голямо разминаване между предложенията на АЦА и основното предложение. И така ние ще се опитаме по този начин да отговорим на нормите, както по отношение на леките автомобили, така и по отношение на техническите изисквания за промишлеността като цяло, така че тя да не преживява тежки периоди на неконкурентоспособност. способност. Индустрията не блокира и не забавя РДЕ. Напротив, ние подкрепяме този пакет. Ние смятаме, че бихме могли да извлечем полза. Не, не само ние като автомобилни предприятия, но и най-вече полза ще извлекат гражданите. Във всеки случай ние предлагаме двустепенен подход. Първата а, стъпка ще бъде оценката на въздействието и веднага след това а, ще а, можем да започнем някъде около 2017 година. Ето и последния ми слайд, а, на който ви благодаря много за вниманието. Виждате отново това, с което започнахме намаляването на емисиите. То става особено значително през 2017 година и накрая вече разликата се вижда много ясно. Ето това е ползата от една такава законова промяна. Благодаря ви. Сега да преминем към ролята на земеделския сектор. Даниел Руке е тук сред нас. Той е от Селскостопанската камера, камера от региона Сом. Имате думата. Добър ден на всички. Даниел Роге, аз съм земеделски стопанин. представлявам земеделската камера, Организацията на земеделските камери в Франция. Е, благодаря за поканата, която ми е, беше отправена. Е, замеделието също има отношение към околната среда, към въздуха. Във Франция съществува мрежа на земеделските камери, 117 са тези камери. 7800 сътрудника работят. Предоставят съвети в, в земеделието, различни технически и економически аспекти и допринасят за развитието на економи на територията. Днес особено много се работи по качеството на водите и се взимат мерки, за да се предприемат мерки за качеството на водите и на въздуха. И трябва да ви кажа, че по отношение на замърсяването на въздуха, парниковия ефект, всичко това вече има отражение върху продукцията ни. И днес всички тези елементи трябва да се разглежда в тяхната съвкупност. Също така има и влияние на земеделската дейност върху климата. Така че е, много е важно да се провежда тази дискусия. Разбира се, а, ние сме ограничени в тази сфера, в дейностите, които можем да предприемем. Да, има наистина много директиви, които оказват своето влияние върху практическата дейност. И е, много важно е, когато избираме подхода, да се съобразим и с границите, които е, са ни поставени. Аз е, бях силно впечатлен от реакцията на нашите земеделски стопани и наистина има на какво да се опрем, въпреки че липсват референтни стойности, имаме ограничения и по отношение на сградите, не може всичките животни да бъдат отглеждани в сгради. Но имаме и лостове, които трябва да използваме. Така или иначе трябва да се развият нашите практики. Има много елементи, които се въвеждат. Пречистване на въздуха, покриване на торните ями, извеждане на, на оборския тор от сградите. Всички тези мерки обаче имат своята цена и трябва да напреднем с оглед на економическите последици, които трябва да бъдат оценени и да се а, изтъкне предимството им пред а, а, фермерите. И аз тук ясно заявявам, а, че земеделието а, се нуждае от доход. Не може а, да се осъществява тази дейност, ако това не води до а, някакви а, доходи. И е, трябва честно е, да ви кажа, че е, трябва ясно да подчертавам в дейността си всички тези елементи и социалните аспекти пред земеделските стопани. Ние произвеждаме суровини, качествена суровина – това са храните. Работим и по посока на обновяване на енергийните източници, например произвеждане на енергия от биомаса. Бяха положили много усилия и по отношение на парниковия ефект и на други замърсявания. А, с развитието на технологията, убеден съм, ще постигнем по-добри резултати. Всичко това трябва да бъде ясно разяснявано. А, има отношение и а, към пазара. При а, животновътството един много чувствителен сектор и рисков не може да бъде допълнително е, натоварван е, с разходи, е, които да доведат е, до увеличаване на цените. Екстензивното е, животновътство е, също оказва своето въздействие върху парниковия ефект и не трябва да се пренебрегват тези елементи. Смятам, че в директивата трябва да има реалистични елементи, постижими цели, иначе няма да бъдат прилагани тези разпоредби на практика. И всичко това трябва да бъде точно преценено с оглед и на економическия ефект. Вече сме предприели мерки по места Убеден съм, е, че е, днес трябва е, да се отчитат, отчита цялата проблематика, един економически поглед, економическа визия по нашите земеделски стопанства. Тези въпроси се обсъждат в нашата мрежа на земеделските камери и ние осигуряваме съвети на земеделските стопани. Всичко това трябва да бъде включено в един а, а, поглед а, към бъдещето. Като внимаваме и за отрицателните отрицателното въздействие, включително и върху климата. Доста съм оптимист по отношение на бъдещото развитие, но трябва да запазим и производителността си и е, да произвеждаме качествена продукция. Не трябва да отстъпваме по отношение на качеството. Не винаги ясно се разбира необходимостта от е, изготвянето на цялото това законодателство, директива за е, климата, за чистотата на въздуха и така нататък. И да, 90% от замърсителите на въздуха а, идват от а, селското стопанство, от а, земеделието. Това изисква и иновации, технологични иновации. Както посочих, трябва хоризонтален подход да се възприеме, а, с оглед на въздействието върху околната среда. Също така а, не трябва да се намаляват стадата, трябва да запазим животновътния си потенциал. Обеден съм в това, като се опирам на практиката. Разбира се, от трябва много добре да преценим реалните разходи и да подпомогнем земеделските стопани по отношение на качеството на живота и на качеството на продукцията. И убеден съм, за разлика от представите на хората. В крайна сметка практиката ще се промени, ще напредне, ще се постигне напредък, като се преследват реализи... реални цели. Ако целите не са осъществими, ако не са реални, те а, няма да бъдат постижими. Нека да запазим автономията по отношение на храните. Готови сме да отговорим на предизвикателства и да работим за едно динамично развитие. Благодаря ви. И Последният ни оратор днес ще засегне специфични и регионални въпроси във връзка с контрола на качеството на въздуха. Приветствам с добре е дошъл господин Демонари, директор на, сега ще го прочета с акцент, Агенция регионале превенционе и амбиенте Делемилия Романия. Това беше най-доброто, което можех да дам от себе си. Migliore дел mio inglese, quindi io parlo in italiano. Eh... Е, е, да, добре се справихте. Е, аз ще бъда принуден да говоря на италиански. Благодаря много за поканата, която ми беше отправена. Аз идвам от тези места, които са отсветени в червено по отношение на замърсяването. Замърсяването е наистина един много комплексен проблем, ще е, се е, опитам е, да ви представя ситуацията. Намираме се в полски район, недалеч обаче от планина. През последните години валежите много се промениха, което не допринася за пречистването около 40% от италианското население живее на тази територия. А, 50% от БВП. А, всичко това не допринася за ефективно, ефективно пречистване на въздуха и водата в най-тъмните цветове виждате долу в ляво е, е представен концентрацията на праховите частици в долината на По, защото ветровете са много слаби и не ги разнасят. Така че има един стабилен смог в тези полски райони. Да, намалени са, намалено количеството на замърсителите, Е, работи се много е, за намаляване на замърсяванията, но за озона, например, нищо не се предприема. Е, за азотните съединения също степента на замърсяване е много висока. единствените е, замърсители, е, с които се справяме малко по-успешно, постигнали сме 20% намаление, е, това са финните прахови частици. За дневните стойности обаче не можем да кажем, че те са удовлетворителни. Изложих преди малко причините за това защото много са високи фоновите стойности. Това са данни от различни станции, изток, зап. Тази стойност 40, това е годишната средна стойност. И в а, равнината стойностите вече са надхвърлени. già и на casi супериори ai livelli presenti. Ето а, една таблица за, а, на емисиите в синьо поречието на По. Е, всъщност е, това е, представлява данните на практика за цяла Италия. Емилия Романия в червено са представени. Също емисии, които замърсяват поречието на По. Тук се отчита количеството замърсители на глава от населението. стойностите са сравнително добри, но участващите в това замърсяване са много участници и за това замърсяването е сериозно. На тази схема са представено вторичното замърсяване особено на фините частици, които силно вредят и допринасят за увеличаване на болестите на дихателните пътища, органични замърсители в голяма степен. В другите зони равнището на замърсяване също е високо. Наистина трябва да се запитаме откъде идва това замърсяване и къде точно трябва да насочим своята дейност. Ето за първичното замърсяване, данните за Емилия Романия, това е, са отоплителните инсталации и а, транспорта. По азотните съединения, отново транспорта, а за останалото замърсяване производството на енергия. Най-важните компоненти, върху които трябва да се работи, транспорта, отоплението и промишлеността. Всъщност, по отношение на промишлеността, можем да кажем, че там най-целенасочено може да се работи. За пречистване на въздуха, Емилия Романя са посочени местата, където дневните усреднени стойности са надхвърлени. В червено са показани именно тези зони. Има изчисления за максимално допустимите стойности. Долу е, това е представено на графиката. Е, е, да, няма да постигнем зеления цвят, но поне да постигнем жълтия. Благодарение на проекта LIFE се въведе инструмент – за определяне на най-подходящите програми за постигане на тези цели. Това е а, зеленото кръгче. А, доста ограничени са тези средства. 10 до 20%, ако се освоят от а, тези средства, е, за постигане на максимален резултат. Е, постига се подобен резултат, е, като се запазят някои от тези червени зони. Един интегриран план беше разработен с включване на различни участници, в тази а, е, програма 47% трябва да а, е, на, е, намалено замърсяването от а, финните прахови частици. А, тази дейност продължи 10 години, така че постигнахме значително намаляване на замърсяването. Бяха обхванати всички а, провинции, защото а, планът беше интегриран. Е, успяхме да финансираме тази дейност в целия регион. Но само един регион не може да постигне е, е, резултатите, които трябва да бъдат постигнати за цялото поречие на По. Защото замърсяването се придвижва от регион, регион в друг. Да, беше посочено за Нидерландия това. Да не забравяме също така, че транспорта е най-силният замърсител. И точно през този регион преминават всички основни пътища, които свързват Италия с Северна Европа. Е, всички тези е, магистрали и пътища преминават през е, басейна на По и не може да не окажат, оказат влияние върху замърсяването на атмосферата. Още няколко думи. Трябва проблемите да се разглеждат глобално в Италия се направи опит да бъдат заменени старите двигатели с нови, за да се намалят емисиите на въглероден диоксид, но в крайна сметка ставаше дума за дизелови двигатели. А, така че наистина старите двигатели бяха подменени с нови, но това не се отрази съществено на замърсяването. Още нещо, което искам да подчертая, това беше казано и от колегите. Произвежда произвеждане енергия от биомаса е прекрасна практика. А, но наистина това е драматично за замърсяването на атмосферата с отделянето на фини прахови частици и бензопирен. Това замърсяване има основен причинител малките горивни инсталации, е, бяха проведени изследвания. Има инсталации, които свиват е, вредните си емисии, намаляват ги. Но ако не се е, приложат тези мерки, много по-тежко е въздействието и много по-голямо замърсяването на въздуха от тези инсталации. Също така санирането на сградите е важен въпрос, защото се е, свива потреблението на енергия е, за добре изолираните е, сгради. В, по, в тези региони, в които температурите са по-низки. Тези мерки допринасят за намаляване на вредните емисии, за по-малко потребление на енергия и освен това това води до спестявания за домакинствата. Пести им средства. И накрая Когато а, а, говорим тук за а, замърсяване и а, замърсители, а, имаме предвид а, басейна на По и а, трябва а, да предприемем съответните мерки, съобразени с спецификата на този регион и климатичните особености. Стремим се да прилагаме различни дейности благодарение на проекта ЛАЙФ, Така че да прилагаме политиките за качество на въздуха. Ако действаме само регион по регион, няма да постигнем значителни резултати. А за това ние разработихме един проект в рамките на Лайф за целия басейн на река По. А не да се разпилеем в множество отделни малки проекти, тъй като те не биха допринесли за подобряване на качеството на въздуха. Благодаря ви за вниманието. Um, Благодаря ви. Така, приключваме с презентацията на участниците в панела по втората част от нашето заседание. Сега е време за въпроси и отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря специално за последната презентация. Аз идвам от най-замърсения регион в цяла Европа, региона на Моравия в Чехия. Не само индустрията е най-големия замърсител в нашата страна а именно тези по-малки замърсители и транспортния сектор са основните замърсители. Ние се опитахме да отстраним транспорта, да го извевадим от градовете, за да може да се стигне до някакво подобрение. Предполагам, че подобен е случаят и на други градове. Да, със сигурност е трудно, но трябва да наблегнем и на обмена на информация, да наблегнем на по-добри техники, техники, като например топлинни съоръжения с по-малки мощности за домакинствата. Когато говорим за фините прахови частици 2,5, 10 и така нататък, смятам, че всички сме съгласни, че проблемът е един и същ. Трябва по-често да обменяме информация между нас не трябва отново да преоткриваме топлата вода, а просто да се базираме на опита. Би ми било интересно да чуя малко повече за транспорта. Говорихте за нови тестове, нови двигатели, които да доведят до намаляването на емисиите. Аз бих искала да попитам, защо не се насочим към альтернативни източници на горива? Например, електронните автомобили, биогазът, водорода, това са все альтернативни горива. И по мое мнение, те са една нова възможност която може да ни позволи да премахнем от употреба дизеловите автомобили. В Чехия просто нямаме възможност да въведем по-широка употреба на екологосъобразните автомобили. Бих искала да попитам какво е вашето мнение за альтернативните горива. Смятате ли, че те имат бъдеще? Защото, по мое мнение, в това се крие отговора за бъдеще да намерим нови альтернативи. Благодаря ви. Нека да чуем още няколко въпроса, преди да чуем отговорите. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да запитам гостите какво е мнението им за горите и какво влияние оказват те според тях върху качеството на въздуха. Могат ли да ни помогнат за изменението на климата? Смятате ли, че трябва да покрием горското покритие в Европа? И ако смятате, че това е така, какви смятате са положителните и отрицателните страни? Катрин. Благодаря. Извинявам се. Трябваше да присъствам на едно интервю. Въпросът ми е свързан с селското стопанство и необходимостта от реалистично законодателство. Законодателство, което отчита значението на селското стопанство за европейската економика. Бихте ли могли да ни кажете кои е, части от пъзела според вас са изцяло нереалистични? Кои са нереалните мерки, които се предвиждат в е, селското стопанство за намаляването на използването на амоняка и на азота? защото е възможно, а и е редно всеки един от нас да изиграе своята роля. Аз просто бих искала да попитам какво е абсолютно невъзможно и какво е възможно. Господин Ланд, имате думата за отговор. Yes, thank you very much. Um, there's no doubt about... Благодаря ви. Несъмнено, ако погледнете целите за 2020 година, ще видите, че те са постижими чрез нови технологии, като например хибридни автомобили, електрически такива и така нататък. Да, разбира се, индустрията осъзнава, че тази технология трябва да бъде на разположение на потребителя, така че той да може да избира. Да избира кое е най-доброто решение за него. Um, so forests, uh, perhaps uh на въпроса за горите, може би господин Роге. Euh, да, това е една е, много актуална тема. Първото, което мога да кажа от гледна точка на замеделието, е да се осигури е, баланс между земеделието и горското стопанство. И наистина горите играят огромна роля, но дали да разширим тези площи залесени, не знам, но може би би следвало да се обсъди този въпрос. Thank you. And um, just uh, Mrs. point on um, И на въпроса за това, коя част от предложението според вас е нереалистична, господин Роге. Мисля, че не трябва да бъдат прекалено амбициозни целите по отношение на азотните окиси. И това не трябва да ограничава производството. Трябва да има някакви референтни стойности, така че да бъдат те изложени пред земеделските стопани, да бъдат те убедени, може би към 2300 година освен това, трябва да се преценят разходите, свързани с тези нови практики. Да се работи по различни варианти на земеделски практики и един тематичен подход. В е, Франция има е, постановление за ограничаване на е, торовете, които се прилагат през пролета, защото нашите култури имат специфични потребности и не може да се взима решение за премахване а, на тези а, торове а, и а, има а, разпоредби, които уреждат а, разпръскването на торове. А, не могат а, да не бъдат свързани и а, с инвестиции, така че ние сме възприели съответните а, практики и мерки за свързани с прилагането на оборски тор съобразно законодателството, националното законодателство. Нямаме реални референтни стойности, реални критерии. Thank you. Uh, Mrs. Gardini. Sì, grazie. Io volevo fare qualche domanda al professor De Munari. Благодаря. Един въпрос имам към господин Демонари. Аз също идвам от този регион, от басейна на По. Запозната съм с тези данни. Наистина нещата са много комплексни. ако може да ни дадете малко повече подробности, говорихте за градските райони и проблемите свързани с замърсяването на въздуха в тези райони. Бих искала да знам защо каква е връзката между разделните е, е, райони и въздействието е, на транспорта като основен замърсител. Не ми стана ясно защо това влияние е, се изразява само в тези градски зони. Има райони в Италия, които имат проблеми с замърсяването, които са силно замърсени. а, какви предложения биха могли да се направят за тези райони, които се отличават от френските райони, например, там, където няма силни ветрове и не се разнася атмосферното замърсяване. Отговор – да, естествено, че не можем да гледаме положението само в фамилии. Има задържане на замърсяването в този регион. И където и да се намираме в долината на По, дали сме в парк или насред полето, данните за замърсяването са едни и същи. И това се дължи на факта, че това замърсяване от първични източници може да бъде разрешено. А сега замърсяването е вторично. Знаем какви са прекурсорите, азотните съединения и емисии от горната Рене от изгаряне и е, всъщност замърсяването е директно на ниво е, атмосфера. Е, така че бяха проведени експерименти в различни провинции, в Ломбардия и ние също проведохме такова проучване. И беше установено, че дори да се вземат проби от горска местност и там замърсяването е високо. Основната причина, както казах, е гъстотата на пътната мрежа в този регион и замърсяването от транспорта. Една трета от замърсителите са в градовете, една трета от районите около градовете и една трета от пътните артерии. Така че ако се намали трафика, това ще има голямо значение за първичното замърсяване. Но така или иначе няма да бъдат решени основно проблемите за целия район за цялото поречие на По, защото ако се действа само върху една трета от тези замърсители, това няма да е достатъчно. Именно за това се стреми е, държавата да предприеме комплексни мерки, за да се е, реши проблема с замърсяването на въздуха в поречието на По. Да, ситуацията е трудна и в други райони. При нас проблемът е, че се преустанови превоза на стоки с че железопътния превоз се премина изцяло към пътен. В други райони ситуацията е различна. В Равена има решения, чрез органичен компост, но има още много какво да се е, направи. Благодаря ви. С това изчерпахме времето си за този следобед. В качеството си на докладчик бих искала да благодаря на петимата ни гости за техните презентации, благодаря на депутатите за въпросите, благодаря на всички останали за проявеното търпение. Ще продължим да работим по темата, по график, който всички вие познавате. Ще има доклади, представе, които ще се представят в комисията в началото на следващата година. Виждате, че темата е доста деликатна, но е много интересна. Има голямо влияние върху човешкото здраве и околната среда, така че ще работим заедно през следващите месеци. Благодаря ви още веднъж за вашето присъствие и лек път към вкъщи.